Start. И така, нека продължим. We should, uh, please take your seats. Моля, заемете местата си. Проверете дали сте пъхнали картите си за гласуване в устройствата. Няма да правим проверка, ще разчитаме на професионализма на техниците си. Предстои ни първо да гласуваме по текста за бюджетния контрол по отношение на финансовата помощ на Съюза за Афганистан. Докладчик е госпожа Йетен Меки. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Нека направим електронна проверка по изменение 7. Моля, гласувайте.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 въздържали се, приема се. Изменение 3 против, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Номер 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 20. 20. За. Против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 4 въздържали се и 0 гласа против. Поздравления за госпожа Етен Меки. Now, Georgia. Следващият текст – Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Докладчик е господин Лисек. So. Amendment 13. Изменение 13. За, против, Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по номер 13. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 14 за, против, въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21. С устно изменение от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. Двадесет и три за, против, електронно гласуване по 23. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Плановете ви за мобилизиране не сработиха. Следващото изменение 24 и 25 за, против, въздържали се, приемат се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, Гласуваме електронно по 29. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, изменение 30. Връщаме се на изменение 30 и гласуваме електрон. Моля, гласувайте. Унчеки. <laughs> Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Приема се със същото мнозинство, както и преди малко. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За против, въздържали се. Проверка. По изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, електронна проверка по 38 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Uh, so by... Приема се с 4 гласа разлика. Uh, 39. Who is in favor? 39. За, против, въздържали се, приема се. 40. За, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте по номер 40. Okay, Край на гласуването. Приема се. 41 за. Против. Въздържали се. Нека отново направим проверка. По 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с два гласа разлика. 42 за, против, Електронна проверка по 42. Моля, гласувайте. So, Край на гласуването. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим. Гласуваме електронно по 43.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 мисля, че се приема 45 изменение. Нека гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Не. С гласа на господин Свобода се приема. Компромисно предложение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим електронно. Добре, по 47, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 5 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно. По 53, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за. Против въздържали се. Нека проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 58. Край на гласуването. Приема се. По 59 за, против, въздържали се, приема се. По буква А първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим по електронен път. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Отхвърля се. По второ, за, против, въздържали се, отхвърля се. Бихте ли проверили електронно, моля? Гласувайте за второ изменение, край на гласуването. Приема се дори с вашия глас. Компромисно предложение първо за, против, въздържали се, приема се. По 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 7 и 8 гласуваме заедно за 7 и 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. По 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. По 11. За против, въздържали се, приема се. По 12 за, против, въздържали се, доколкото виждам, отхвърля се, но нека проверим електронно. По 12. Close the vote. Край на гласуването. Who is against? So Anna is against. That's so, so Anna is against Mr. Anna е против. Господин Свобода е против. Това означава 29 гласа на 17. Приема се. Блок until uh, 8. Uh, no. Гласуваме по инта от 1 до 7 за, против, въздържали се, приема се. Сега нека гласуваме електронно. по 8. Само ако не приемем компромисно предложение 5. Доколкото си спомням, приехме компромисно предложение 5, така че ще прескочим осмото изменение. И така гласуваме електронно. So uh, we still have two people who have to vote. Имаме още двама души, които трябва да гласуват. Господин Свобода и още някой липсва. Добре, край на гласуването. Приема се поздравление за господин Лисек. No, he's back.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 молбата на Хрватия за членство в Европейския съюз. Много моля онези, които желаят да напуснат, да напуснат. Останалите да останат. The accession treaty. Както и договор за присъединяване на Република Харватия към Европейския съюз. Така, много ви много да ви моля да не забравяме, че за Харватия и за Европейския съюз момента е исторически важен. Ще, го, ще обсъдиме заедно точка 7 и 8 защото и молбата, и доклада по договора са изработени от Хане Свобода и те са взаимосвързани. Харватия приключи през юни преговорите за членство в Европейския съюз съвета трябва да, да, да даде е своето съгласие. На 19 декември ще се подпише договора. И след, след това след като всички държави членки ратифицират този договор от 1 юли 2012 година Харватия ще стане пълноправен член на Европейския съюз. Господин Свобода, имате думата. Благодаря, господин председател. Както вече каза господин председателят, ще обсъждаме точка 7 и точка 8. Точка 8 е по-важна, но от друга страна Ситуацията там не е толкова сложна, тъй като трябва да отговорим само с да или не. Аз отговарям с да. Да за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Преговорите, както знаете, траяха доста дълго. По време на преговорния процес придружавахме работата по преговорите с постоянни доклади, които приемахме в пленарната зала. Посочвахме и областите, в които все още са необходими реформи. Позицията на парламента в рамките на процеса на преговорите винаги бе критична спрямо Харватия. Същевременно обаче постоянно окоръжавахме страната да продължи по пътя на реформите. Беше изказано настоятелно от страна на Харватия през 2011 година процесът да се ускори, така че договорът да бъде сключен още в рамките на настоящия ни мандат. Присъединяването на Харватия е предвидено за 2013 година. То ще бъде в средата на годината. И трябва да продължим работа, така че договорът наистина да може да бъде подписан на 19 декември във Варшава. Основните области, по които Европейският парламент изиска допълнителна работа в миналото, бяха обект на усилия и усилията са довели до етап, на който можем да кажем да за членството на Харватия. Членството на Харватия ще бъде важно и с оглед на европейската перспектива за другите държави от региона. Въпреки, че в момента с никоя от тези държави не се водят преговори. Ще видим какво решение ще вземе съвета в края на декември тази година. Но ако преговорите с останалите държави траят също толкова дълго, колкото и преговорите с Харватия, в обозримо бъдеще нито една от тези държави няма да се присъедини към Съюза. Същевременно обаче решението за присъединяване на някоя от държавите в региона е много важно. Като цяло трябва да им дадем зелена светлина. Трябва обаче да отчетем, че всяка държава сама за себе си трябва да създаде предпоставки за своето членство. И така, като цяло се обявявам за присъединяването на Харватия. Това е и позицията, на която трябва да застане парламента предложихме в съпътстваща резолюция да обърнем внимание на онези области, в които Харватия все още трябва да положи усилия. Не мисля, че ще има затруднения с процеса на ратифициране, но Харватия трябва да проведе необходимите реформи в областта на съдебната система, на економическата и социалната политика. Що се отнася до гражданските права, в това число и що се отнася до правата на малцинствата, нямам предвид сръбското мълцинство, а например сексуалните мълцинства – то страната също трябва да извърши допълнителна работа. Имаше случаи по отношение на някои мълцинства, за които отправихме критика. Тези съпътстващи резолюции ще бъдат обект на изменения и от други политически групи. В тях ясно ще заявим, че сме за бързото приключване на процеса по ратифициране, но същевременно обръщаме внимание на Харватия, че има редица области от сътрудничеството с Международния наказателен съд през връщането на бежанците до въпроси свързани с политиката в областта на екологията, и въпроси свързани с дискриминацията, в които страната трябва да предприеме допълнителни действия. Не, че няма подобни проблеми и в други страни, но Харватия в момента се намира в процес на присъединяване и трябва да предприеме такива мерки. Надявам се, че на 20 ноември в Страсбург в парламентарната комисия ще можем да проведем гласуване. Надявам се също, че на 1 декември тук в Брюксел ще можем да вземем и съответното решение решение, с което парламентът дава своето съгласие за членството на Харватия. Според мен това решение ще бъде една важна стъпка на финалния етап на един нелек процес, който обаче протече в дух на взаимно уважение и симпатии. Представителите на хърватското правителство, както и хърватските парламентаристи, винаги са уважавали нашето становище, тъй като то бе винаги изказвано в духа както на симпатия, така и на уважение. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Знаеме, че това е много добър знак и много добро послание, не само от наша гледна точка за Европейския съюз, но и за останалите страни от, от региона, т.е. ние казваме, че нямаме намерение да спреме процеса на разширяване. Добро е за Харватия и за нашите колеги, които ще дойдат колкото се може по-бързо като наблюдатели в този парламент. Господин Пост. Благодаря, господин председател. Нека отново обърна внимание на въпроса за провеждането на гласуването в Страсбург. Първо ни бе казано, че то ще се състои в понеделник на 14, а колегата Свобода говори за 20 ноември, което е неделя. Господин Свобода вметна, че гласуването ще се проведе в четвъртък в Страсбург. А господин Поселт, аз лично съм против това да провеждаме гласуването в неделя, въпреки че неделя е рожденият е 99-та е годишнина от рождението на Ото фон Хабсбург, който винаги се е обявявал за Харватия. Но да оставим шегата на страна. Аз сред докладчиците в Сянка съм с най-дълъг стаж тук в парламента и в качеството си на такъв. Искам да благодаря на господин Свобода за дългогодишното, много добро сътрудничество в рамките на предприсъединителния процес в Харватия. Според мен присъединяването на Харватия към Съюза ще бъде историческо събитие. преди 20 години бях в Харватия. Там се водеше една от най-жестоките войни, на които сме били свидетели. През есента на 1991 година бе разрушена Вукова, един процъфтяващ европейски град. Бяха разселени стотици хора, бяха убити десетки хиляди. 20 години по-късно аз имам щастието да съдействам за провеждането на преговорите за присъединяване. Мисля, че с право можем да наречем този момент исторически. Процесът отне 20 години. Това бе един бавен процес. Радвам се, че нашата парламентарна комисия успя да приключи работа по процеса. Радвам се също, че и в пленарната зала успяхме да отправим послание. Господин Свобода говори за 2009 година. В пленарната зала успяхме да наложим срокове. Знаем, че приключването на определени етапи зависи от покриването на критериите, но като цяло трябва да поставяме и срокове, така можем да упражняваме натиск. В процеса се включи, разбира се, и унгарското председателство, но като цяло Европейският парламент основно допринесе за приключването на процеса, въпреки някои съществени трудности и препятствия. Нито една държава кандидат за членство не е била принудена да изпълни толкова много условия. Някои от тях бяха основателни, други не. Европейският съюз се държеше като майка, която е възпитала до тук седем деца и при осмото изведнъж иска да навакса всичко, което е пропуснала при първите седем. Нека още веднъж се обърна към колегата Свобода. Смятам, че и това е нещо, което съм обсъждал с господин Свобода, че съпътстващата резолюция трябва да бъде подкрепена от нас. Трябва много ясно да се обявим за, но въпреки това трябва да наблегнем и на областите, по които все още имаме критика. Не трябва обаче да се опитваме да отчетем в текста на резолюцията всички аспекти, които се струват важни на отделни политически групи. Не трябва да правим това, не само за да не удължаваме текста, но и като защото Цялостната ситуация е сложна. Решението ни ще бъде взето два дни преди провеждането на изборите в Харватия. Не бива да въздействаме върху вътрешната политика на страната. Решението ни ще бъде взето няколко седмици преди провеждането на много важен референдум в Харватия. Не бива, като се държим прекалено покровителствено, да наливаме вода в мелниците на евроскептиците в страната. Затова смятам, че трябва да формулираме текста така, че минимално да въздействаме върху вътрешната политика в страната. От нашата политическа група са внесени няколко изменения, с които се цели именно текстът да се съкрати. Всички внесени от мен изменения визират подобно съкръщение. В процеса на второ четене можем подробно да обсъдим тези изменения. Като цяло препоръчвам в това число и на другите групи да посъкратят текста. Още една точка, по която най-добре докладчикът е да внесе изменения. Става дума за точка 16. Тя е много важна, защото в нея ясно заявяваме, че подкрепяме подписването на договора за присъединяване. Заявяваме също, че се обявяваме за присъединяването на Харватия. В предходната точка Приветстваме приключването на преговорите за присъединяване, но обръщаме внимание и на различните проблеми, които предстои да бъдат обсъдени. Трябва обаче да вземем предвид, че преговорите вече са приключили. Не можем да изискваме от Харватия неща, които не сме изисквали до тук и от други държави кандидатки. Затова бих искал точка 1 и точка 16 да бъдат обединени и да бъдат поставени още в самото начало на текста. Тоест, още в самото начало трябва да заявим, че подкрепяме присъединяването, а по-нататък в текста ще наблегнем на отделните области, по които се отнасяме критично. За това могат да се внесат и някои изменения Както вече казах, моите изменения са опит за съкръщаване, а не за раздуване на текста. Това бе всичко от моя страна за сега. Още веднъж благодаря и на всички останали политически групи за доброто сътрудничество. Благодаря сега, господин Бегал. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към пожеланията и да израза нашето задоволство от постигнатото до тук. Разбира се, че Харватия заслужава, заслужаваше да прекрати да, да постигне добри резултати в преговорите. Прав е и докладчика в посочените все още препоръки към страната. Струва ми се обаче, че днешното обсъждане трябва да приключи, както обикновено приключваме подобни дискусии, като прилагаме нашите виждания и критерии. Тук, разбира се, има едни много горещи поддръжници на Харватия и всички останали в крайна сметка са също приятели на Харватия и биха искали държавата да се присъедини колкото може по-бързо. Целият този процес трябва да продължи колкото може по-прозрачно, по-бързо. Мисля, че сега не е, не е време да повдигаме някои въпроси, залегнали в заключенията и в документа след приключването на преговорите, но ми, ми се ще да наблегна на някои въпроси, които са важни за една нова държава членка на практика докладчика ги посочи с, в много конструктивен дух и моята политическа група подкрепя неговите препоръки в тази насока. Мисля също така, че трябва да подчертаем факта, че Харватия заплати скъпо целия процес на към присъединяването и трябва да отчетем това. Господин Брок, господин Елмар. You have the floor, sir. Имате думата. he, he was speaking, you know, to friends in Croatia, but... Явно разговаря с приятели в Хрватия. Не, с един а, колега от немския парламент – от, относно, по, относно ратификацията. Не, беше не истински приятел, а партиен другар. Ще бъда съвсем кратък. Първо, подкрепям доклада Свобода. Второ, в тези несигурни времена бихме отправили добро послание, ако кажем да. Трябва да вземем предвид, разбира се, че в определени области трябва да бъдат предприяти допълнителни действия, например е, в областта на борбата с корупцията. На 11 март бе публикуван междинният доклад на комисията. В резултат от този доклад бяха предприяти някои действия които бяха необходими за това процесът да поеме по пътя на успеха, особено като се има предвид опитът ни с други държави кандидатки. В някои държави от региона на Балканския полуостров все още има значителни затруднения по пътя към членство. Мисля, че по отношение на Харватия Правилният подход би бил да оставим вратата отворена при положение, че се предприемат необходимите действия. Това ще бъде и цялостно послание за региона. Мисля, че трябва да наблегнем на това и в доклада. Благодаря много. От името на комисията, господин Ланге. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, благодаря, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Както знаете, комисията излезе със свое становище за присъединяването на Харватия. То бе публикувано на 12 октомври. Становището ни бе положително. Господин Фюле бе на заседание на вашата комисия и представи това становище в рамките на представенето на пакета за разширяване. Както знаете, Харватия е първата страна, която премина през новата процедура за присъединяване. Това бе една доста продължителна процедура, но тя допринесе и за това да съпътстваме развитието на Хърватия, извинете, по пътя към присъединяването й. В становището на комисията се отбелязва, че страната е поела в правилната посока и е готова за членство. Това ще е и последният публикуван от нас подобен текст. В бъдеще ще публикуваме доклади за наблюдение. Нека кажа няколко думи за докладите за наблюдение тъй като по силата на договора за присъединяване комисията разполага с широки правомощия за наблюдение на процесите в Харватия. Както казах, няма да публикуваме следващ доклад за напредъка. През есента на идната година този доклад ще бъде заменен от обстоен доклад за наблюдение. Той е малко по-различен от доклада за напредъка, тъй като е по-подробен. Подробно ще се спрем върху онези области, в които Кроация, Харватия, извинете, все още трябва да постигне напредък. За изготвянето на този доклад ще изготвяме така наречените таблици за наблюдение. Те ще се преработват на всеки 6 месеца на основата на информацията, която ни подава Харватия. За актуализирането на таблиците ще използваме и други източници на информация, като например от неправителствени за да постигнем обективна и пълна картина. Следващите таблици за наблюдение ще бъдат представени от комисията на съвета през следващия месец. Те ще бъдат разгледани във връзка с доклада за напредък. В рамките на диалога с Харватия относно процедурата по сключването на споразумение за стабилизиране и асоцииране, в края на тази година, през месец декември, ще се проведе съвместно заседание. В добавка към докладите за наблюдение и таблиците за наблюдение на всеки 6 месеца комисията ще публикува доклади по тези глави, които са най-критични най-вече глава 23 за съдебната система и основните права. Особен акцент ще поставим и върху конкуренцията, както и върху глава 24 правосъдие, свобода и сигурност. Съгласно договора за присъединяване, съветът трябва да предприеме адекватни действия по предложение на комисията, в случай, че Харватия не спази всички условия по пътя на присъединяването комисията има възможност да отправи така наречените писма за ранно предупреждение. Това са писма, които ще бъдат изпращани на Харватия в случай, че в докладите за наблюдение установим някакви проблеми. Нека в заключение кажа, че комисията гледа на този механизъм за наблюдение като инструмент за изготвянето на насоки съвместно с Харватия. Това ще са насоки за по-нататъчната подготовка по присъединяването. Целта ни е, разбира се, Харватия до момента на присъединяването си да е напълно готова за пълноправно членство. Благодаря. Благодаря, господин Свобода. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Нека благодаря на комисията и на съвета. Различните председателства на съвета също допринесоха за сътрудничеството между Европейския парламент и комисията. Като цяло сътрудничеството между трите институции, комисия, парламент и съвет, бе ползотворно и допринесе за постигането на добро окончателно решение. Ще направя два коментара. Първо, по отношение на предложеното от колегата Поселт, разбира се, Склонен съм да приема неговото предложение за обединяването на точка 16 и точка 1 в които да се обявим за присъединяването. Така и в този доклад ще отправим ясен сигнал за одобрението си за членството, както и за присъединяването към нашия екип на нови колеги от Харватия, които първо ще имат само статут на наблюдатели. Склонен съм да приема и предложенията на колегата Посъл за съкръщаване на текста. Ще проведем срещи с докладчиците в Сянка, в които ще се опитаме да намерим компромиси, така че да постигнем и стабилно мнозинство. Призовавам колегите да се обявят за доклада. С това те ще се обявят и за присъединяването на страната, което от своя страна ще бъде силен сигнал. Второ, за докладите за наблюдение Споразумяхме се за това, че ще се запознаваме с докладите в края на всеки 6 месеца, както и с докладите за наблюдение. но ще вземаме отношение единствено ако бъдат установени много сериозни проблеми по отношение на присъединителния процес. В такъв случай е възможно групата за Югоизточна Европа да се занимае с тези доклади. В никакъв случай нямаме намерение тук на ниво парламент да установяваме постоянен механизъм за наблюдение. Това е тенция на Европейската комисия. Още веднъж благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги. Надявам се, че ще постигнем широк консенсус, както по отношение на одобрението ни на договора за присъединяване, така и по отношение на доклада. Извинявам се на колегата Поселт за това, че му казах, че трябва да дойде и да гласува в неделя. Разбира се, ще гласуваме в четвъртък, а не в неделя. Благодаря много. Преди да приключим, искам да ви кажа, че срока за внасане на изменения е утре 21 октомври, 12 часа, второ съобщение. Е, решихме да удължиме срока за внасене на изменения за Украина до 3 ноември, 12 часа Господин Брок не може. Не може ли до понеделник, 31? Понеделник, 31 октомври. Аз казах 3 ноември. 3 ноември, а добре, добре. А, аз просто чух четвъртък. Чудесно. Най-после постигнахме някакво съгласие и следващото заседание ще се състои в Страсбург на 24 между 7 и 15 и 8.30 в присъствие на Жерар Лонге, френския министр на отбраната. И аз а, имах удоволствието да председателствам. Благодаря на всички колеги, които подчертаха историческия момент. Господин Свобода, ако господин Брок, Брок ще си остане ли в крайната левица до края на мандата или ще се премести? Мисля, че това ще бъде добра идея. По този начин ще укрепим и левицата и НП. Така сте. Да, след, след следващата ви крачка виждаме към крайната левица. А, ще се видим в Страсбург и поздравявам хърватските колеги.